Okay. Uh, good afternoon. Uh, we should start our work. Uh. Добре дошли отново. Нека продължим нашата работа. госпожа Боус ме помоли да водя това заседание. След първия доклад Господин Секлуна ще поеме модерирането. Искам да се извиня за тази промяна в програмата. Но работата си е работа. Ще започнем с доклада. Аз съм докладчик. Това е доклада Фискалис 2014-2020 е, година ще имаме обмен на мнение по отношение на измененията. Имаме 54 изменения. Аз се запознах с тях и мога да кажа, че се радвам, от факта, че много изменения, предложени от колегите, се съсредоточават върху въпроса за укрепването на борбата против данъчните измами, данъчните и данъчно, укриването на данъци. Аз съм съгласен с тези изменения. Има много изменения именно по този въпрос. И се радвам, че нашите колеги се съсредоточават именно върху този аспект на доклада. Аз работех с докладчиците в Сянка и с други колеги. Работих по компромисни изменения. Ако погледна моя доклад и ако погледна предложените изменения, виждам, че има възможност за постигане на компромис. Има изменения, които засягат начина на надзор на прилагането на тази програма Фискалис, начина на отчитане на напредъка по време на прилагането й. И аз съм готов да работя за постигане на компромис и по тези изменения. Има обаче и някои изменения, по повод на които трябва да се свържа лично с някои колеги. Някои от тези изменения според мен са добри, но трябва да обсъдим къде е мястото на тези изменения в доклада. Кое ще бъде най-подходящото място? Ще ви дам пример. Е, господин Ламперт Неговото изменение е 21-во изменение. Той предлага държавите членки да трансграничната търговия, комисията и държавите членки да бъдат нотифицирани за данъчните решения на държавите членки, които имат трансгранично изменение. Аз съм естествено съгласен с това изменение, но, но не знам къде да бъде подходящото място на това изменение. Може би подходящото място би било в доклад за сътрудничеството по отношение на данъчното облагане. Целта ни е Целта е да се подчертае задължението на държавата членка за отчитане пред комисията. Но трябва да помислим за точното място на такива изменения. Има и други подобни изменения, които трябва да бъдат допълнително обсъдени. И аз ще се свържа с докладчиците Женка и с колегите, които са предложили тези изменения. Не бива да се опитваме да въвеждаме в този доклад препоръки или изменения, които са връзка, правят връзка с норми и нормативни разпоредби. Волф Клинц прави едно предложение, 63-то изменение е това. Там той предлага предлага сумата за тази програма, средствата за тази програма. В първата част на доклада ние предлагаме сумата да не се обсъжда, а да бъде потвърдена в последствие. След преговорите на многогодишната финансова рамка. И тази сума ще зависи от резултата на преговорите. Господин Клинц предлага в изменение 63 да се вземат предвид вноските на държавите членки. И аз трябва да разбера точно неговата концепция. Не ми е ясна тя. Иначе, мога да кажа, че повечето изменения могат да бъдат подслонени в компромиси. Но ще трябва да поработим по тях преди изготвянето на окончателните компромиси. Е, тук ще спра. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Давам думата на е, господин Хак. Ами, шер колеги. Уважаеми колеги, уважаеми Теодор, Що се отнася до твоя проекто доклад, Не е в правомощията на парламента да определя фискалис и да се произнася по най-добрите инструменти в тази област, но въпреки това ние имаме отговорността да въведем някои защитни мерки, за да могат срещат средствата заделени за тази програма да се използват по най-добрия и най-ефикасен начин. Това се отнася най-вече за участието на държавите членки и на второ място, допустимите действия, също процента а, на финансирането и експост контрола за реализирането на програмата. Що се отнася до държавите, които не са членки на Европейския съюз, ние сме съгласни с докладчика държавите, които са кандидатки за членство, трябва да участват изцяло, но тези, които са част от програмата за съседство, трябва да са включени само до толкова, доколкото се отнася до борбата срещу укриването на данъци и данъчните измами. Девети параграф и шести член трябва да се изменят Девети член, девети параграф на седми член се отнася до това за какво могат да се изразходват средствата и за това съм направил изменение номер 58. Считам да се ограничи процента до 80 което е в съответствие а, с това, което прави комисията по други програми, например, а, като кохезионната политика, да се запазят 5% за външни участия. Не бива да се разширява с включването на трети а, страни. 33, 37 до 40 изменения също се отнасят по тази тема. 45, 47 и други са свързани с развитието на програмата и това трябва да се базира на точни данни, за да може ефикасно да се води борба срещу укриването на данъци и данъчните измами. Отпуснатите средства трябва да бъдат обосновани надлежно от комисията. Има доста сближаване между нашите изменения и тези на останалите политически групи и аз съм убеден, че ще можем да постигнем без никакви проблеми компромиси по този проекто доклад. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Волф Клинц, но първо господин Шмидт. Всъщност господин Шмидт ще говори от негово име. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря от името на господин Клинц. Господин Клинц иска да изрази своята благодарност за доброто сътрудничество. Той смята, че резултатът ще бъде положителен. Той се спира на няколко въпроса. Съжалявам, малко закъснях. Не зная дали сте говорили по този въпрос, но въпреки това ще го спомена, за да трябва да се използват услугите на външните експерти и не бива да бъдат изключвани, както предлага докладчикът. Тоест, виждам, че тук няма съгласие с докладчикът. Разпределянето на ресурси, особено за, за технологии, трябва, не бива да са стриктно лимитирани, така както предлага докладчикът. Финансовия пакет за прилагането на фискализъм <clears throat> трябва да зависи от вноските на държавите членки и господин Кленц предлага, че трябва да има отчетни доклади, доклади за оценки поне веднъж годишно. Благодаря. Надявам се по тези въпроси да постигнете съгласие. Thank you. Now I'm giving the floor to Mr. Philip Lambert. Сега господин Ламбер. Благодаря. Днес аз чувствам се като на сцена, правя и говоря от името на много хора. колегата е върхохолик. Най-напред искам да благодаря не само на докладчика. Мисля, че се намираме в много специална, особена ситуация. Не мога да тълкувам, не мога да разбера защо толкова колеги отсъстват. Мога да го изтълкувам само единствено като доверие към нас. Ние имаме правото да работим по, по тези много трудни досиета. Това трябва да се подчертае. Това е чувство, което трябва да ни успокои, да ни поощри в завършване на тази мисия. И така, нека да се вдъхновим от този факт. А, съгласен съм с докладчика, че се опитваме чрез фискалист да постигнем много неща в данъчното облагане, но нека помислим как може да си сътрудничим с националните данъчни власти. Имаме нужда от обмен на информация и то не само автоматизирана информация, а имаме нужда по-скоро от обмен на информация по отношение на законодателството, е, свързано с големите корпорации – и може да използваме ключови думи като а, условност, дума, която много се използва от други колеги. А, условията, при които би трябвало да се, да се случи този обмен на информация. Подчертавам, имаме нужда от обмен на тази информация. Об информация относно законодателството. Сега са експертите. Аз съм малко резервиран да се избират експерти само от средата на бизнеса. Естествено, това е добре, но а може би те нямат целите, които преследваме ние. Затова бих предложил експерти, компетентни хора от други кръгове, не от бизнес средите само. Мисля, например, представители на организации на гражданското общество с знания, с познания в данъчната област. Друго нещо. Изграждане на капацитет в борбата срещу данъчните измами. Знае, че това е много трудно, но една основна цел в тази програма трябва да бъде, че тя трябва да, е, да служи като инструмент за увеличаване на ефективността на чиновниците, които се борят срещу укриването на данъците. Това трябва да се подчертае. Това ще е трудно. Може би ще са необходими допълнително още 10 или 12 заседания на докладчиците в сянка, но смятам, че ще постигнат целта си. Благодаря. Може би 10-12 заседания ще са прекалено много, но да видим. Е, независимо с или без тези заседания, ние ще постигнем целта си, убеден съм в това. Господин Стрек. Well, good afternoon. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, <clears throat> at the very beginning of this благодаря, господин председател. Още от самото начало на днешното ни заседание да си помислих, ето, чудесно следобедно заседание. А, можем да изпием едно кафе, но Филип веднага се насочи към същината на проблема. Дадох си сметка, че той говори истината. Тук сме се събрали най- влиятелните, най-силните, най-надежните е, колеги, защото изглежда всички са повелили, поверили на нас задачата да решаваме по тази тема. Прекрасно, тогава можем да вземем онези решения, които се харесват на нас и колегите ще трябва да ни подкрепят. Господин Ламберт искаш, искаш да кажеш, че а, те са или мързеливи, или не много умни, така ли? Въпросът може да се обсъди, можем и тази тема да обсъдим днес. Време имаме много. 5-6 коментара. Както знаете, ние в групата на консерваторите обикновено сме доста скептично настроени към програми, подобни на фискалис. Все пак се радвам, че мога да кажа, че цялостният подход в подадените изменения е нещо, с което до голяма степен можем да се съгласим. На първо място, съгласни сме, че е необходима борба, борба между укриването на данъци и избягването на данъци. Е, и злопотребите с данъци. Това е ясно. Това е ясно за всичко. Друго нещо. Трансграничните измами. Смятаме, че програми като Фискалис трябва да ни помагат да ограничим трансграничните престъпления и измами, които се отразяват зле на конкуренцията и на економическия растеж. И, освен това, обучението на данъчните служители. Подал съм няколко изменения, които подчертават колко е важно това. Защото националните данъчни юрисдикции са доста различни. И за да можем да се преборим а, е, срещу измамите с данъци, трябва а, да можем да разчитаме на по-добре подготвени служители в различните държави членки. Спомням си разговорите с Волф Клинци. Съгласни сме един с друг, що се отнася до а, е, опасността да се пропилеят твърде много пари. Това е ясно, няма спор по този въпрос. И накрая шестият ми коментар. Външните експерти. Разбирам, че може да с... имаме някои различия по тези въпроси, но като цяло бихме подкрепили идеята за външни експерти с стига да се спазват някои условия. А именно списъкът трябва да е обществено достъпен, прозрачен, да се актуализира редовно. Процедурата на подбор също трябва да е прозрачна и също така трябва да се вземе предвид, че добрите експерти се искат и съответното възнаграждение. Това са моите коментари. И отново искам да подчертая факта, че до голяма степен, до голяма степен а, сме съгласни помежду си, така че не очаквам твърде големи затруднения при крайното гласуване. Благодаря. Господин Николаус Хунтис е също докладчик в Сянка. Иска ли някой да се изкаже от негово име? Не. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? такъв случай нека да ви припомня, че гласуването в Комисията по економически и парични въпроси е на 28 и 29 ноември. А в пленарна зала докладът ще се разгледа през март следващата година. Е, разбира се, това зависи от резултатите от триалога. Няма как да се е, пристъпи към разглеждане в пленарна зала, преди да приключи триалога с комисията и съвет. И сега, със съжаление, ще трябва да обявя почивка до 4.20, когато господин Шиклуна ще дойде. Господин председател, искам само да кажа, че от тази сутрин, а, а, тъй като ще трябва да се върна и сега в 4.20. Ще бъде четвърти път, когато ще извървя цялата сграда от Г до Q, така че благодаря за тази отлична възможност да се раздвижим, защото иначе ни е много заседнала работата. Извинявам се отново за промените в програмата. В 4.20 ще се видим отново.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 Yes, we can start. Uh, Нека да продължим. Е, ще председателствам работата по четвърта точка, именно проекто доклада. amending 223 of 2009 Regulation on European Statistics. За европейската статистика. Мисля, че е редно да се извиня за късното си пристигане. Тръгнах в 6.30 сутринта от дома си, само че закъсняха самолетите и а, нямаше как да пристигна по-рано. И така, нека да започна с кратко описание на проекто доклада, който е, вече съм представил. Но първо още едно признание. След като разгледах доклада, след като се успокоиха страстите, честно казано съм малко разочарован от себе си. Какво искам да кажа? Може ли сме да отидем малко по-далеч? Това беше единствения ни шанс да повлияем на качеството на събираната статистическа информация. Винаги говорим за това, че статистиката трябва да е актуална, точна и съпоставима. И тези думи са правилно подбрани действително те са а, важни за медийната политика. за заинтересованите страни и за отговарящите на вземането, за вземането на решение по отношение на медийната политика. Но те всъщност представляват резултат на нещо, което е създадено и за да стане това, истина трябва първо да се засилят основните стълбове в производството и разпространението на официална статистическа информация. Точно това е целта на доклада. Няма съмнение, че през последните години Европейската статистическа система значително подобри своето управление Има множество кодекси, е, е, които са имали за цел да се обменят е, добри практики. Също времено обаче не трябва да пропускаме гръцкия случай, който показа, че онова, което се прави, не е достатъчно. Там имаше системни грешки – имаше провал на системата. И сега нашата цел е да направим всичко възможно да се направи нещо за слабостите в системата, които е, би имало опасност да доведат до нови системни рискове. Затова се намесваме. След гръцката криза в много страни Европейската статистическа система е под наблюдение – И всички вярват, че има нужда от засилване на системата и по-голяма независимост. Трябва да се действа проактивно, а не в реакция на случващото се и да се преодолеят евентуални бъдещи проблеми. Настоящата система не може да се обнови, защото на практика е контролирана от договора. И така, ако има, освен ако няма промени в договора, има ограничения. върху възможните промени в настоящата система, особено що се отнася до нейната по-голяма независимост. И все пак, мисля, че а, и в сегашния вариант на системата има някои възможности да се направят тези промени. Тестът за нашия доклад е дали можем действително да уверим потребителите, че след приложението на нашите мерки ще бъде невъзможно да се случи нова Гърция. Това ще бъде нашия тест правният статут на Европейската статистическа система със сигурност е по-слаб от този на Европейската система на централните банки. Един възможен начин да се сравнят системите заявявайки, че ние уважаваме работата на Евростат и Европейската статистическа система, но по никакъв начин все пак тя не може да се сравнява с Европейската система на централните банки. Евростат институционно погледнато е генерална дирекция на Европейската комисия, а не е автономна институция като Европейската централна банка. Също времено трябва да се вземе предвид и позицията на отделните национални статистически институти, които са правителствени органи, отчитащи се пред националното правителство, съгласно разпоредбите на националното законодателство, определени от правителството и парламента на национално равнище. И така националното правителство може да използва бюджетните инструменти, за да контролира Националния статистически институт. Именно за това става все по-ясно, че националните статистически институти трябва да добият по-голяма автономност, защото в техните ръце е задачата да изготвят публичен, публично благо, което за цялото общество, а не да представляват правителството. Прегледах националните статистически институти и знам, че има нужда от такива мерки. Има вече някои национални статистически институти, които са добили е, необходимата независимост, необходимата надежност и уважение към тях. Но а, е, това не въжи за всички. И тук можем да отидем още по-нататък и да се погрижим механизмът за назначаването на директора, на генералния директор на Националния статистически институт и на основните му звена да бъде до голяма степен подобен на процедурата на избиране на гуверньор на Централната банка. И в това избиране трябва да участва по-скоро парламента, отколкото министерствата. Системата на финансиране и наличните ресурси трябва да е такава, че да се гарантира действителна независимост, да има собствен бюджет на института, който поне по някакви а, начини да се определя независимо от, от правителството. И разбира се, трябва да има и процедура за предоставяне и събиране на статистическа информация. В рамките на системата има различни методи на производство, разпространение, насоки, стандарти и прочие. Трябва обаче първо да наблегнем върху независимостта на националните статистически институти и тук бих добавил и на Евростат. В рамките на системата трябва да се засилят и правилата, свързани с класифицирането, концепциите и определенията за производството на статистическа информация, процедурите за нейното разпространение и правилата, съгласно които статистическите институти имат право на достъп до информация от други органи и защитават данните. Както казах, тук не критикувам всички национални статистически институти, Просто може да се каже, че много от тях е, са постигнали тези стандарти, но нашата цел е всичките национални статистически институти да спазват тези високи стандарти. Защото една велига е точно толкова силна, колкото толкова здрава, колкото е здрава най-слабата и брънка. Затова трябва да направим всичко възможно, за да може всички брънки да са здрави. Някои предложенията в доклада които възнамерявам да засиля с изменения, са свързани с независимостта на системата и на действащите лица в нея. Тук има предвид националните статистически институти и Евростат. Целта е да се засили координиращата роля по отношение на националните статистически органи и също така във връзка с процедурните правила трябва да има ясно поменаване на независимостта. Тук става дума за а, е, кодекс на професионалното а, е, поведение е, при събирането на статистика, който според мен трябва да а, стане по-задължителен и да а, придобие законов характер. А, трябва да се базира системата върху системата на централните банки. Друг, друго важно предложение е свързано с годишните доклади. Централните банки излизат с годишни доклади и смятаме, че Европейската статистическа система също трябва да публикува подобни доклади и да можем да четем информация за постигнатите успехи или неуспехи през съответната година, каква информация е събрана, кои генерални дирекции са участвали в производството на статистическата информация и така нататък. Има много неща, които могат да се включат в този годишен доклад. Така ще имаме по-ясна представа за състоянието на системата на всички места във всяка година. И така, Европейската статистическа система трябва да се засили, нашите предложения са важни и трябва да бъдат предприяти. Също времено трябва да се започне дискусия за средносрочното бъдеще на системата в рамките на новата, новото европейско управление. Господин Гозе, заповядайте. Господин председател и докладчик, искам да помоля за извинение Роди Краца. Тя е докладчик в сянка по този доклад. Тя не ми даде особени съвети какво да кажа. Аз бих искал да кажа, както съм казвал и в други случаи по статистическите въпроси, че подкрепяме вашите предложения за подобряване на европейската статистическа система. Както подчертахте, те органите, които изготвят статистическите данни, трябва да подават надежни, будещи доверие дани, за да не се манипулират те в а, интерес на определени среди. Благодаря. Благодаря, господин Гозес. Филип, твой ред е сега. Да, броя колко души сме в залата. 25 в основната зала. Имаме около 40 преводачи. Благодаря на преводачите, че са тук. Благодаря също за търпението от страна на Евростат. Едвард, аз не искам да те утешавам. Ако си недоволен от това, че не си проявил достатъчно а, амбиция при изготвянето на доклада, ние сме готови да ти помогнем. Имаме относително добро предложение на Европейската комисия. А, ние сме склонни да подкрепим измененията, които предлагате. Ако искате да ги подсилим, ние сме готови да ви помогнем в това отношение. Да, действително трябва да има независимост на Евростата. Наистина трябва да има независимост, но не бива да считаме, че който и да е, която и да е група хора са безгрешни. Аз не вярвам в управлението от експерти. Институциите трябва да са независими едни от други, трябва да са заложени взаимни проверки, гаранции. Аз не считам, че ЕЦБ е напълно независим орган и считам, че демокрацията е поставена под риск, когато една институция, която има съществена роля, е поставена в такава позиция, че е, не подлежи на някакъв силен контрол и ние виждаме, че е, има изкушение от страна на подобна институция да завзема повече правомощия в различни области, които излизат от първоначалния им мандат. И аз не искам това да се случи с е, Евростат. Евростат. Да, трябва да има независимост на статистическите институти, но в крайна сметка е, демократично избраните представители трябва да осигуряват насоки, както за типа данни, които искаме да се събират, вие знаете, че обикновено получавате това, което измервате и трябва да определите какво искате да измервате и е това предопределя какво ще получите. Ако искате, например, да намалите екологичния ефект или пък да намалите неравенството в доховете, искате да се измерват тези данни по надежден начин. Затова събраните данни трябва да са в резултат от искане от политическите органи. Освен това, методите трябва да водят до точни резултати и могат да се използват от вземащите политически решения. Относно кодекс с практически правила, читам, че този кодекс трябва да е публично достояние, да е лесно разбираем за обикновените хора, трябва да има достатъчно широко оповестяване на практиките, които се следват. Освен това, трябва да имаме гаранция за високото качество на прилагане на тези правила. Комисията трябва да упражнява качествен контрол в това отношение. Използват се и други термини, като партньорски проверки или най-добри практики, не мисля, че те трябва да бъдат включвани в този регламент. Трябва да има двустранно сътрудничество, там може да се споделят най-добри практики, да има споразумения за твининг. Това може да бъде обмислено като възможност. Изменение пето може би трябва да се увеличи достъпа до данните. Събирането на данни аз, например, събирах такива данни за една реч, която трябва да изготвя. Например, Евростат предоставят чудесна информация за публичния дълг. Ако това се прави и за частния дълг, би било чудесно. Аз за сега не съм успял да намеря такава информация. Не зная къде съхранява Евростат данни за частния дълг на фирмите, на домакинствата. Ако разполагате с такива данни, поне за мен не е ясно къде да ги открия. Така че има още какво да се направи, що се отнася до достъпа до данните. На базата на десето изменение, считам, че не трябва да има правила без предвидени санкции за неизпълнението им, както казах и по-рано днес. Затова трябва да се затегне режима на санкциониране. Какво още? Трябва да се подчертаем нуждата от добър поток на информация от националните статистически институти към Евростат относно легитимността на генералния директор на Евростат. Дали не трябва да поставим по-висок прак при гласуването в Европейския парламент, за да се подсили легитимността му. През последните седмици се говори в новините по въпроса. Светът на централните банки се оказва, че е свят за мъже. Не знам дали това се отнася и за сектора на статистическите институти или пък там имате по-балансирано представяне на двата пола на висши постове. Госпожа Басеско? Не, встреча. Благодаря, господин председател. Въпреки, че не съм докладчик в сянка от групата на европейските консерватори и реформисти, бих искал да взема отношение. Искам да добавя няколко неща. Някои са от по-общ характер. Когато ви слушах, господин председател, си оформих е, две групи бележки. На първо място, аз съм е, изцяло с опозицията. Вие говорите за независимостта на системата. Аз считам, че това е изключително важно. На второ място, вие подчертавате, че трябва да има координация с националните органи. Европейската система може да стане по този начин по-надежна. И въпросът ми, това е втората група бележки, които искам да споделя. Въпросът е дали реално това е реализуемо. Да, наистина данните трябва да са надежни. Вие няколко пъти подчертахте, че не трябва да се допуска повторение на гръцкият опит. Възможно ли е да се избегне такова повторение на гръцкия пример? Имаме някои други въпроси. Дали националните власти ще са в състояние или пък ще имат а, желанието, може би това е по-добрата формулировка, да споделят а, надежни данни. Мога да се обзаложа, че националните статистически институти ще проявяват а, склонност а, да представят една по-колоритна статистическа информация. Това може да не отговаря на реалностите в сферата, в която те действат. И вторият въпрос – дали е жизнеспособно или може ли да се очаква да се прилага обща методология? която да се използва от статистическите институти. Не искам да демонизирам гърци или гръцкият случай, но имам някои съмнения дали ще сме в състояние да избегнем повторение на нещо като гръцкият пример в бъдеще. Иначе аз поделям общата позиция, която вие очертахте в началото на вашето изказване подчертавам отново, че госпожа Форд е нашият докладчик в сянка. Аз изразих мое мнение. Тъй като няма други желащи да се изкажат, искам да попитам дали Европейската комисия има желание да вземе думата. Госпожо Бахате, искам да се извиня за това, че зная, че трябва да пътувате. Благодаря, господин председател. Благодаря и за възможността да говоря пред вашата комисия. Ще се огранича само с три коментара, но според мен те са много важни за нашата перспектива. Първият коментар засяга нуждата за от преработване на съществуващото законодателство в областта на европейската статистика. Трябва да завършим реформата на, на, в законодателството и да поощрим тази реформа. Виждаме три основни елемента в доклада – Професионална независимост на Евростат и националните статистически институти да се осигури ефективно сътрудничество между националните статистически институти и да се направи да се направят националните правителства са отговорни за достоверността на статистическите данни. Това е нов инструмент. Естествено, същото се отнася и за Евростат и комисията вече е предприела статисти... прилагането на статистическото управление и въвеждането на новите елементи. Е, това е ангажимента на комисията по отношение на достоверността на европейската статистика. По отношение на модернизацията, мисля, че е много важно да поощрим и подобрим достъпа до административните ресурси. Е, това е важно за ефикасността и ефективността на статистическите процеси. предложението на комисията, на комисията е, оформя доста деликатна и е балансирана позиция. Това предложение се опитва, доколкото е възможно, да осъществи сътрудничеството между европейските статистически системи. Искам да ви информирам, че дискусията в съвета е доста е напреднала и почти всички наши предложения в държавите членки се посрещат с резервираност. Някои от разпоредбите би трябвало да се преработят. Затова комисията апелира, както винаги бих казала, към вашето сътрудничество и подкрепа. И накрая искам да засегна нивото на амбициите, за които говори докладчикът. Комисията е загрижена за евентуални нереалистични очаквания при преговорите. Може да има нужда от институционални промени, но това вероятно ще са неща, които са извън обсега на този текст. Визията е да създадем една силна, независима, ефикасна европейска статистическа система, която да отговори на нарастващите нужди от статистическа информация и която да отговори на очакванията, свързани с качеството на информацията. Въпреки това, според нас, трябва много внимателно да помислим за това да приложим един балансиран и холистичен подход. Симултанно трябва да проведем реформи на, на европейско и на национално равнище. Ако успеем да запазим амбициозното предложение на комисията, естествено, обогатено от вашите предложения, това би било изключителен успех, на базата на който може да, по, да проведем реформите в дългосрочен план. Това би било напредък за Европейския съюз. Благодаря ви. Thank you, uh, Bahata, for those uh, important points you made. Благодаря. Това бяха важни заключения. Аз си ги записах. Е, доклада няма желание да надхвърли е, рамките, които са постановени за областта от договорите на Европейския съюз. Трябва да помним, че тази методология трябва да бъде приложена и на, на национално равнище. Господин Ламберт говори за доверието в абсолютно независимите институции. Така е, мога да кажа само, че е, тези институции трябва да се отчитат пред е, правителството, но и пред парламент. Е, но тук има разлика. Колкото по-сме запознати с статистическата система, толкова естествено по-добро законодателство може да формулираме. С пакета от 6 мерки и пакета от 2 мерки, ние въведохме толкова много санкции, които биха могли да накажат една страна единствено само вследствие на статистическата информация. След което обаче установихме, че това е един вид дефицит. Не зная дали гъвкавост тук е подходящата дума. Но не може да имаме 100% доверие в статистическите методи. Важно е да не отдаваме прекалено голямо е, значение на статистическите данни и, и сила на а, статистическите данни. Едни данни, които се събират, те винаги се събират във времето и тези данни поради своята инхерентна характеристика, са, са субективни и обективни едновременно. След време тези данни биват коригирани, но ето, вследствие на тези данни може да се получи 3% дефицит, държавите се наказват след което може би се оказва, че данните не са били верни и не е имало нужда от наказание. Много е важно да се знае, че хората, които отговорят, отговарят за статистическите данни, те са надежни и на тях може да се вярва, те са уважавани. Те са ръководители на съответните институции и още веднъж искам да подчертая, че много от тези хора имат такава аура, имат, такива квалифи... имат такава квалификация и качества. Ние обаче трябва да се погрежим за това всички ръководители на национал... наци... национални статистически институти да имат такива качества. Законодателят смята, че дефицитът е дефицит, е дефицит и той не е не, не може да се промени, но се оказва, че нещата не стоят съвсем така. Трябва да подобрим качеството на генериране на статистически данни и да подобрим качеството на работа на служителите в националните статистически институти. Мисля, че това е моето заключение. Сега се връщаме към нашия дневен ред, към нашия времеви график. След 8 дена на 14 ноември трябва да се предадат измененията. На 3 декември ще се обсъдят тези изменения. На 17 декември ще гласуваме в комисията. Пленарното заседание, на което ще бъде представен доклада, ще е през мартинската седмица, сесия на следващата година. 12 ноември и 15 ноември. Това са, да, това са датите. Благодаря ви. Okay.